el señor presidente. Председателят. Bueno, queridas, queridas И така, уважаеми колеги, госпожи и господа, доста съм изненадан, че Малцината появили се идват а, а, и за предишната точка от дневния ред, и за тази въпроси до съвета имаме доста а, въпроси, за това трябва да започнем по същество. Тук е господин Шастел от а, председателството, който ще отговори на въпросите до съвета. Първият въпрос е от а, господин Посел. Идентичност в областта на външната политика и на отбраната. Давам думата на автора на въпроса, господин Поселт. No, perdón, tiene la pregunta el señor Шастел para... Не, извинявам се. Първо давам думата на господин Шастел да отговори на писмения въпрос на господин Поселт. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че а, мога да изразя позицията на съвета пред такава голяма аудитория. Европейската а, външна политика и политика на сигурност – Въпрос ли имате? Господин Посел, много добре знаете каква е процедурата, казва председателя. Вие внасяте въпроса писменно, съветът отговаря, а после вие можете да зададете последващ въпрос. Затова съвсем по процедурата дадох думата на господин Шастел да отговори. Благодаря. Външната политика и политиката на отбрана на Европейския съюз се развиват като най-динамични елементи на европейската интеграция. Близо 10 е, години е, след формирането на политиката на отбрана, която е част от е, общата външна политика и политика на отбраната, Европа вече е признат и пълноценен фактор на международната сцена. Многобройните мисии които се организират, доказват това. Те са общо 24 на различни континенти, част от тях са военни, други граждански, трети са смесени в Афганистан, Грузия, Близкия изток, Ирак, Сомалия и в някои балкански страни. Несъмнено, тези мисии допринасят за укрепването на капацитета на Европейския съюз в тази област. Общия контекст е зададен в договор от Лисабон, който определя и общата рамка на обща външна политика и политиката на отбраната. По отношение на Еврокор, по съд искам да ви уверя, господин Поселт, че това е многонационални сухопътни е, сили, които от 1992 година по инициатива на президента Митеран бяха създадени, участвали са в Афганистан, в Босна и другаде. Европол работи много за повишаване на оперативната съвместимост с Еврокорпуса, както и с останалите сили, и да участват заедно с Белгия, Франция, Германия, Люксембург е, и Испания, които участват в Еврокорпус, е, е, се работи по различни действия, включително и съвместно с НАТО. Полагат се големи усилия за изпълнението на Лисабонския договор и председателството приветства споразумението между парламента и съвета за Европейска служба за външно действие, което ще бъде основен принос към външната политика и политиката на отбрана. Белгийското председателство ще продължи да полага усилия с парламента а, за изменение на двата пряко свързани с тази служба регламента, а именно е, за личния състав е, и за политическата рамка. По инициатива на Белгийското председателство в областта на външна е, политика искам да привлека вашето внимание на програмата на председателството, което обръща внимание на необходимостта от военен и граждански капацитет и за постоянно сътрудничество в областта на планирането при реагирането на кризи. Същото въжи и за мисиите се оказване на помощ, за обучение на хората, които работят за преодоляване на последиците от кризи. Поддържаме стратегически отношения между Европейския съюз и НАТО. Всички тези действия се нуждаят от целенасочено усилие и Белгия по време на своето председателство работи с различни форми, като например семинари за укрепване на капацитета, за обучение. Всички тези въпроси ще бъдат част от разискванията днес и утре на срещата на министрите на отбраната. Благодаря. Благодаря, господин Посел. Имате 30 секунди за допълнителен въпрос, ако искате да ги използвате. Благодаря. Вашият отговор беше много добър, но аз протестирах единствено срещу вашата забележка за присъствието. Хората, които искат да попитат нещо, те са тук. Сега, а, планира ли Белгия инициатива за разширяването на общата външна политика и политика на отбраната? В Германия имаме един дебат за реструктурирането на бундесфера и е, би било много любопитно да чуя вашия отговор. Е, е. Благодаря, господин Поселт. Господин Шестел има възможност да отговори. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à l'honorable membre la... Господин председател, искам да кажа на многоуважаемия депутат, че ние предвиждаме редица теми и те, те са заложени в програмата на председателството и именно те са посветени на укрепването на а, политиката на отбраната. Под Белгийско председателство и ръководство се провеждат различни семинари, където се засяга темите като капацитета, например, на армията, на въоръжените сили. Утре и други ден ще се водят дискусии от страна на, на, на министрите на външните работи, но това е неформална среща в Женева. Господин Ценке, господин Ценке иска да зададе уточняващ въпрос. Синът Ценке. E, ja bym chciał zadać pytanie dodatkowe ponieważ e, pan minister poinformował nas Моят въпрос е, е, е обоснован от факта, че днес и е, утре, или по-скоро утре и други ден, има неформална среща на министра на отбраната на държавите членки. И въпросът ми е следният. В рамките на Европейския съюз съществуват само на хартия бойни групи, ще се разглеждат ли тези структури или те ще продължат да съществуват само на хартия? Ще можем ли да ги използваме? Благодаря, господин Земке, господин Шастел. Искате ли да отговорите на въпроса, поставен от господин Земке? По допълнителния въпрос мога да дам а, сходен отговор. Разбира се, ние искаме да интегрираме колкото е възможно повече оперативни действия на място. На неформалната среща утре тази конкретна тема ще бъде обсъждана и ще видим какво ще решат министрите на отбраната. Искаме да напреднем по този въпрос. Благодаря ви, господин министре. Господин Поселт, искам да ви информирам, че проявявам разбиране към вашето изказване. Беше интересен въпроса, интересен отговорът. И е жалко, че няма повече хора в пленарната зала. Мисля, че и за тях би била полезна тази част от програмата за въпросите към съвета. Затова ви благодаря за активното участие. Въпрос номер две е, е на е, Майрит Магинес и е, въпрос номер 3 на Георгиос Папа Николао. Те са оттеглени от авторите, затова преминаваме към следващия въпрос. Въпрос номер 4 от госпожа Блинкевичуте. Намаляване на бедността и маргинализацията. Господин Шастел, имате думата да отговорите на колегата. Благодаря, господин председател. Програмата за съвет, на съвета за 18-те месеца от трите председателства Испанското, Бългийското и Унгарското има е, за цел да обърне специално внимание на бедността и маргинализацията. Тук се говори за безработните, за децата в бедните семейства, за децата в семействата с един родител. На 17 юни 2010 година бе прият един инструмент. Съветът взе решение да намали бедността, като 20 милиона души е, до 2020 година трябва да бъдат изведени от е, своята ситуация, която е под прага на бедността. Целта също е да се увеличи участието е, на пазара на труда на 75 години за хората между 20 и 64 години. И другата основна цел в тази връзка е да се преборим с ранното напускане на училището. И така тук говорим за минимален доход, е, за социални жилища, за бедността на децата в е, семействата и е, за дейността на всички, които се борят с бедността, както и за живота на хората, които живеят които имат несигурни доходи. На 18-19 октомври ще има специални заседания по този въпрос и целта е всички държави членки да приемат минимална заплата, която да гарантира някакъв базисен стандарт на живот. Също така на европейско равнище искаме е, да се подкрепят принципите за добро управление и е, да има включване на, е, и приобщаване на бедните. Бългийското председателство ще обърне специално внимание на достъпа до социални жилища. Това ще стане на конференция на 9 и 10 декември. Ще говорим и за водещата роля на образованието в борбата с бедността, с детската бедност. Ще говорим също и за това как да се преборим с наследствената бедност. На 16 и 17 декември Бългийското председателство ще приключи Европейската година за борба с бедността и маргинализацията и ще изведе изводи за бъдещето. Благодаря, господин министр. Авторът иска ли да зададе допълнителен въпрос? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за този пълен отговор. Напълно разбирам че е в ръцете на държавите членки да се борят с бедността и маргинализацията. Искам да пожелая успех на Белгийското председателство, за да а, бъдат насречени държавите членки да вземат решение по отношение на минималния стандарт и минималния доход. Но смятате ли, че метода за координация е достатъчен за борба с бедността и маргинализацията. Благодаря. Имате думата, господин министр. Ако правилно си спомням, господин председател, преди две седмици аз отговорих на този въпрос тук по времето за въпроси, във времето за въпроси до съвета а, говорихме за метода на координиране и аз отговорих а, ясно, че смятам, че той може да доведе до а, сериозни положителни резултати, така че просто повтарям същия отговор. Благодаря, господин министр. Следващият въпрос е зададен от колегата Галахър. Той е за Международния симпозиум по въпросите на науката и споразуменията за партньорство в областта на рибарството. Имате думата, господин Шестел. Euh, Благодаря. Симпозиумът, Международният симпозиум за споразуменията за партньорство в областта на риборството ще се състои на 9 и 10 ноември под Белгийско председателство. Това е в... ще се състои в един град на Белгийското крайбрежие. Съветът е поканил е, Европейския парламент да участва. Белгийското председателство иска да даде принос чрез този симпозиум към общностната политика в областта на рибарството. Една обща политика в тази област ще започне да действа през 2013 година. Има различни становища и различни въпроси, които се повдигат на тази, в тази област. За това ще се обсъждат различните теми и добрите практики на този симпозиум. Ще става дума главно за пет теми. Е, данни, събиране на данни, оценяване на запасите, намаляване на хвърляните улови, сътрудничество между бизнеса и науката и самоуправление. Резултатите от този симпозиум ще представляват основата за, пона, за, за предстоящия съвет по селско стопанство и рибарство през ноември. Благодаря, господин министр. Господин Галага, имате ли уточняващ въпрос? Благодаря. Искам да благодаря на министъра за организирането на тази важна конференция, която събира академичните и производствените среди заедно. Искам да благодаря за това, че се обръща особено внимание на изхвърлянията. Защото рибарите е, биха се изкушили изхвърления улов да донесат на брега, ако за това те бъдат обещетени. За това бих предложила на министъра да разгледате особено въпроса за малките риболовни съдове под 15 метра дължина, защото те са жизненно важни за поминъка на семействата, без да оказват особено влияние, влияние върху възобновяемите запаси. Благодаря, господин Шастел. Ще отговорите ли на коментаря? Е, да. Искам да благодаря за вашите въпроси и за опасенията, които споделяте с нас. Ще предам вашите опасения на съответния министр на симпозиума. Следващия въпрос. Господин Бран Краули. Преговорите за присъединяване между Европейския съюз и Харватия. Господин Калагар ще представлява колегата задал въпроса. Господин Шестела, имате думата. Господин председателю, Съветът отбелязва, че преговорите за присъединяване на Харватия отбелязаха значителен напредък и вече наближава заключителната фаза. Европейския съюз приветства големите усилия, положени от Харватия през изминалата година, приветства напредъка, най-вече по отношение на определените критерии в рамката на преговорите. Най-общо може да се каже, че на този етап са отворени 33 от 35 е, глави и 23 е, са е, условно затворени, което наистина означава, че е отбелязан особен напредък най-вече в правосъдието, държавната администрация, борбата с корупцията и организираната престъпност, зачитането на малцинствата, включително връщането на бежанците и повдигане на обвинения за военно престъпления и стопански престъпления. Има напредък по всички тези въпроси. Бългийското председателство е изпълнено с решителност да подпомогне Харватия и да затвори колкото е възможно и колкото може по-бързо повече глави. Харватия трябва да довърши реформите, които посочих, и да изпълни всички оставащи критерии в определените за целта срокове. Има някои предварителни заключения. Ако в конкуренцията рибарството, глава 13, регионалната политика, координирането на структурните фондове, което е глава 22, глава 23, основни права, правосъдие, 24, околна среда, 25, външна политика и политика на отбраната. Бюджетните аспекти са също глава, която добавена към предишните означава, че може скоро да се приключи, за да се премине към глава 4 свободно движение на капитали, глава 14, както и глава 35 разни. Те ще бъдат разгледани на един по-късен етап. Господин Галагър, ще поставите ли допълнителен въпрос? Искам да благодаря на министъра за много изчерпателния отговор. И ви моля да ме информирате, когато бъдат приключени преговорите и трябва да се вземе решение, само Харватския парламент ли ще вземе решение или ще има възможност на харватския народ чрез референдум да се произнесе по този толкова важен за страната въпрос? Благодаря. Господин Галагър, господин министре, ще отговорите ли на този въпрос? Очевидно, ние ще направим оценка на постигнатия напредък в Харватия и за това не мога да изложа никакъв график пред вас. Зависи от постигнатото от Харватия Поддържаме непрекъснат контакт с хърватските колеги. Е много вероятно хърватския народ да се произнесе в референдум за присъединяването. Благодаря. Господин Земке, вие също имате право да зададете въпрос. Заповядайте. Искам да ви благодаря за предоставената възможност Искам да ви попитам за нещо според мен важно. Казахте, че от 35 глави 33 са отворени. Описахте и напредъка по тях. Моят въпрос обаче е малко по-различен. Кои са тези две глави, които все още не са отворени в преговорите? Според мен това е много значително. Благодаря. Господин Шастел, имате думата. Господин председателю, нямам никаква представа, за това ще е, се наложи да ви отговоря писменно. Нямам а, е, наизуст в главата си а, е, всички 35 глави, кои са отворените, кои не са, кои са а, условно затворени, кои продължават а, да бъдат предмет на преговори. Аз мисля, че много подробно обясних а, докъде е стигнато по отделните глави. Ще ви уведомя допълнително в писмен вид за двете глави, които не са отворени. Благодаря. Мисля, че господин Земке ще се радва да получи бърз писмен отговор на своя въпрос. Продължаваме с въпрос 7 на Мариан Харкин. Демографска ситуация и лица, полагащи грижи за други лица. Господин министр, заповядайте за отговор на а, госпожа Харкин. Monsieur президент. Euh, l'honorable Господин председател, госпожа Харкина повдигнала въпрос, който действително е много сериозен сега по времето на економическата криза. Съветът си дава сметка, че има рискове, които се поемат от хората, които поемат грижата за други хора. Те просто не могат да участват на пазара на труда и има проблем, който възниква също с тяхното обратно включване в пазара на труда. Това са хора, които са прекъснали своя професионален път, за да се грижат за някого, а, неофициално, без да им се плаща за това и трябва да се имат предвид тези хора и а, дейността, която те извършват, когато се изчисляват техните пенсии. И така, Накрая на родителския отпуск служителят има право да се върне обратно на същото работно място. Подобно право се иска и тук. Е, социалните партньори вече са обсъдили възможността за нов тип семейен отпуск, например отпуска за осиновяване на дете, и отпуска за гледане на член на семейството. Много често именно жените поемат най-тежката най част от грижите за членовете на семейството, нещо, което е свързано с стереотипите за ролите на мъжете и жените като цяло. През 2007 година Комисията и съвета приеха показатели, които дават възможност да се проследяват тези въпроси. И в заключенията на съвета, съветът взе предвид факта, че неплатената грижа, за разлика от платената грижа, може да е личен избор, но тя води до прекъсване на, служеб... на професионалния път и а, е, може да се окаже, че този човек след това губи работата си. По този начин тези хора, основно жени, а, е, губят възможността да се върнат отново на работа много често и така а, е, също губят и голяма част от своите а, пенсии. И за това е много важно а, да се дадат да се обмисли този въпрос, да се създадат да, добри условия за отглеждане на а, деца. И също така да има грижи за подпомагане на възрастни хора. Съветът прие заключение през 2007 година за подобряване на равнопоставеността между половете на работното място и там се обсъжда и този въпрос, защото съвсем определено виждаме връзка между броя на жените, които работят и броя на детските заведения, които са на разположение и а, ръждаемостта. Благодаря, господин министр. Госпожо Харкин, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Имате 30 секунди. Благодаря, господин министр, за подробния отговор. Е, действително видно е, че съветът е, приема въпроса много насериозно и самия е, факт, че разглеждате възможността за семейен отпуск и отпуск за е, грижи е, е много добър. Споменахте е, половия аспект. Също така много често се случват млади хора да остават вкъщи, за да се грижат за някого. Това също не трябва да се забравя. Сега говорихте и за въпроса за избора. Да, хората трябва да имат избор дали да ходят на работа или да се грижат за някого. И много се радвам, че вземате предвид и въпроса за пенсиите, защото много често хората се отказват от работата си, губят част от заплатата си, след това губят част от пенсията. Мисля, че това е много важна област, която съветът може да направи препоръки на държавите членки. Благодаря. Благодаря, госпожо Харкин. Господин Шестела, искате ли да отговорите на този въпрос? Господин председател, госпожа Харкин действително повтори голяма част от моя отговор. Аз съм напълно съгласен с казаното от нея. За всички, особено за тези жени, които избират да се грижат за някого, това не трябва да е край на тяхната кариера. Напротив, те би трябвало да получат една достойна пенсия. Именно това възнамерява да постигне съветът. Благодаря. Следващият въпрос е въпросът на колегата Цвивка. Господин Валенса го представлява тук. Става дума за телевизионния канал Ал Акса. На 10 март 2010 година съветът и парламентът одобриха директивата за телевизионните услуги. Тук става дума за актуализация на регулативната марка, рамка на аудиовизуалните, за аудиовизуалните медии. Аудиовизуални услуги могат да се могат да се предоставят, но не бива да подбуждат към какъвто и да е било вид омраза и е задача на държавите членки да прилагат директивата. Комисията, като пазител на договорите, има задача да следи за приложението на директивата. Член 2 казва, че държавите членки отговарят за програмите, които се излъчват извън Европейския е, съюз, ако тези програми се разпространяват на територията на съответната държава членка. В, в, в, в съответния случай случая с Френския съвет по аудиовизуални технологии. В момента тече е, изследване, т.е. Но, но не е компетенция на съвета да следи този случай. Господин Валенца, вие имате уточняващ въпрос. Ви благодаря, господин председател. Аз не съм съгласен с последната част от отговора, защото аз съм убеден, че е в правомощията на съвета и на комисията да обръщат внимание на подобни многократни отрицателни действия на безпътниковия оператор. Те толкова пъти се връщат в ефир, толкова пъти нарушават закона – и зададения въпрос изразява нашето безпокойство. Какво можем да направим, за да се сложи край на тази криеница? коментар. Благодаря, господин Валенца. Господин Шастел, до някъде аз споделям вашето тълковане и имате право до някъде, че всъщност държавите членки прилагат директивата под контрол на Комисията, а съветът като съзаконодател е поел своята част от отговорността. Той е задал правната рамка, а сега държавите членки са наред да приемат, да приложат директивата под контрол на комисията. Благодаря, господин Шастел. Виждам, че въпросите 9 и 10, т.е. въпроса на госпожа Цикал и на господин е, и господин Тарабела би трябвало да представя въпроса на госпожа Цикал, но тези два въпроса отпадат. Преминаваме към въпрос 11. Господин Оле Шмидт. Става дума за положението на ромското младсинство и свободното движение на гражданите в Европейския съюз. Господин Шастел, имате думата. Господин председател, след втората европейска среща на върха за ромите в Кордова, 7 и 8 юни, съветът прие заключения да се продължи интегрирането на ромите беше посочено, че значителна част от ромското население живеят в крайна нищета, дискриминация и маргинализация, което означава ниска степен на образованост, неадекватни жилища, недостатъчен достъп до здравеопазване и влушено здравословно състояние. Ето защо трябва да се работи за социално-економическо приобщаване на ромите в съответствие с заключенията, прияти от институциите на Европейския съюз. Трябва да се гарантира най-ефикасно и пълноценно прилагане на инструментите на общностната политика. Съветът също така подчерта необходимостта местните власти, гражданското общество и самото ромско население да работят още по-активно за тези цели. Стокхолмската програма, приета от Европейския съвет през 2009 година, изрично споменава ромската общност и настойчиво прикамва държавите членки да подпомагат хората в толкова неравностойно положение в обществото. Очевидно, по време на обяда на Европейския съвет на 16 септември беше обсъден въпроса за ромите – три точки мога да обобщя. Държавите членки имат право да предприемат мерки за гарантиране на законността на своята територия. Територия е, комисията има правото и задължението да следи за спазването на европейското законодателство, както и съвета. И по-нататък е, ромското интегриране ще бъде обсъдено и на бъдещи срещи. Белгийското председателство би искало този въпрос да бъде включен в дневния ред на Европейския съвет на 21 октомври. Все още не сме получили информация за срещата в Париж, но доколкото знам, тя не се е занимавала изключително с ромския въпрос. Благодаря, господин Шастел. Господин Шмидт, е, допълнителен въпрос имате. Благодаря, благодаря господин министр за отговора. Мисля, че е, вие и 27-те е, държави членки имат всички основания да действат бързо и категорично. Положението в Европа е много трудно. Знаем, че е, векове наред ромите са били подложени на преследвания. Напоследък ставаме свидетели на големи ограничения, които Европа налага върху тях. И ако искаме да получаваме други страни да се държат прилично, ние трябва да го направим също. Е, журналиста Фонсека е написал книга Заровете ме изправен. И аз ви призовавам да а, се запознаете с това, което е изнесено като факти за а, далечната и близката история на ромската общност и да се предприемат действия. Благодаря, господин Шмидт. Това са рекордни 30 мину... секунди по дължина. Господин Шастел, от... благодаря. От една страна отбелязвам си е, това, което е, ни призовавате да се върнем към историята. Темата а, стана много остра през последните седмици, много разгорещен а, беше обсъждането на а, съвета, който аз днес представлявам. Комисията също трябва да представи своя подробен анализ на темата във връзка с събитията през последните няколко седмици. Не, съветът ще приема оценки а по-скоро комисията трябва да ни информира дали се спазват договорите. Благодаря, господин Шастел. Въпрос 12 на госпожа Роди Краца за вътрешния пазар и цифровия пазар отпада, защото авторът не присъства. Така стигаме до въпрос 13 на Джим Хигинс – трафик на деца. Господин Шастел, заповядайте. Действащото законодателство, което има за цел да се пребори с трафика на хора, е свързано с директива от 2002 година за трафика на хора, която задължава държавите членки да предвидят съответните наказания за подобни престъпления, както и е, извличането на средства, и за извличането на средства от подобни престъпления. Има и друго предложение за директива, свързано с експлоатацията на деца. Става дума за сексуалната експлуатация на деца и детската порнография. Това предложение в момента се разглежда от европейските институции. Последното предложение има за цел съвсем конкретно да предостави помощ на децата, жертви и на трафик на хора и съдържа и разпоредби, които имат за цел да дадат възможност за по-добро наказателно престъпление на... Извинете, преследване на престъпления, които се извършват и извън границите на Европейския съюз. основа на Стокхолмската програма се дава специална помощ на деца в такива ситуации, особено деца, които са били подложени на сексуални злопотреби и експлоатация, и също така на деца и не съпътствани малолетни, които са се озвали в ситуация на трафик на деца. Подходът е съвместен, като целта е интересите на детето да са на първо място. Разглеждат се и въпроси, свързани с настаняването на тези деца и намиране на дългосрочно решение на техния проблем. Принципите, прияти е, през 2010 година, имат за цел да предоставят помощ на жертвите, като те се прехвърлят към компетентните власти там, където е базирано детето. Има жертви на трафик на хора в рамките на територията на Европейския съюз. Има и хора, които незаконно са влезли на територията на Европейския съюз в резултат на трафик на хора. И за да имаме обективна стратегия, статистическа информация през юни 2009 година съветът прие идеята да бъде изградена една неформална мрежа за събиране на информация на трафика на хора. Тази мрежа трябва да действа като форум за обмен на опит и добра, добра практика в областта на борбата с трафика на хора на европейско равнище. Мрежата вече съществува, има и общи насоки по трафика на хора, прияти през 2009 година, през ноември и там също се говори в една от частите на тези, този документ за, за трафика на хората. съветът не, не се занимава с конкретни случаи. Господин Хигинс, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Благодаря, господин председател. Всички ние сме съгласни, че трафика на хора е ужасяващо престъпление. Но трафика на а трафика на деца е нещо още по-ужасяващо. През 2002 година в моята страна бе прието законодателство и във връзка с а, това, което се случва в Ирландия, на нещата са а, ужасяващи. 481 деца липсват. Проблемът е, е, че границите ни са отворени и за това трябва да действаме заедно. Приветствам съвета за целенасочената работа. Благодаря, господин Хигинс. Господин Шестел, искате ли да отговорите на коментара на господин Хигинс? Искам да благодаря на господин Хигинс да казаното от него. Да, действително, подпомагането на жертвите на трафика на хора е много важен въпрос, много важна част от директивата за борба с трафика на хора и съветът ще направи всичко възможно този елемент на мрежата, която споменах, да продължи е, да работи успешно. успешно. Много важно е да се анализират добрите практики в цяла Европа, за да хармонизираме правилата, които прилагаме. Благодаря много, господин Шестела. Четиринайсти въпрос е повдигнат от Лайъм Елвард. Става дума за мерките на европейско равнище за създаване на работни места. Колегата Елвард ще бъ... Е, се замесва от господин Галагър, който постави рекорд в е, осиновяването на изоставени въпроси. Господин Шестел, имате думата. Господин Галагър, благодаря за възможността да се изкаже по този много важен въпрос. Държавите членки отговарят за дефиницията и за прилагането на политиката на заетостта. Условията на работния пазар са различни в различните държави членки. Става дума главно за това за постигане на глобалните цели на Европейския съюз. Има член от договора, където е записано, че е, трябва, че мерките за заетостта трябва да се договарят. Има директива за заетостта и има препоръки към държавите членки. През юни 2010 година съветът каза, че е съгласен с интегрираните директиви за заетостта. В унисон с стратегията на Европейския съюз 2020 има също мерки за укрепване на заетостта. Ние в съвета ще продължим да работим в тази насока, за да може да обсъдим този въпрос на ЕПСКО на 22 ноември 2010 година, т.е. на следващия Европейския съюз. Необходими са реформи на европейско равнище и то разумни и устойчиви реформи. И реформи, които целят включването на заетите в работния пазар. Тук се имат предвид е, групи, като младите хора, е, по-малко, по-слабо квалифицирани хора, мигранти. Трябва да образоваме кое високо квалифицирани е, хора, които да могат да се включат без проблеми на работния пазар. Става дума тук за подкрепа на малките и средни предприятия и за ученето през целия живот. По този начин бихме могли да постигнем тези цели и осъществявайки е, и подобрявайки достъпа на е, хората до работни места, особено в рядко населените области. Особено важно е приложението на насоките за заетостта. Имаше един общ доклад за заетостта 2008-2010 година. Там се казва кои мерки държавите членки са предприели за да укрепят и подобрят ситуацията по заетостта. Особено е, тази ситуация, която засяга жените и младите хора. Важно е да се подобри и, е, и обстановката, обстоятелствата, в които работят предприятията, като се вземат предвид и екологосъобразните аспекти. Става дума за координация на националните политики, за да могат различните стратегии да се приложат възможно най-ефективно. Благодаря, господин министър. Господин Галекар, уточняващ въпрос. Господин председател, от името на господин Елбърт искам да ви благодаря за отговора. Плановете са похвални, но аз мятам, че още по-бързо могат да бъдат създавани работни места. Европейската комисия каза, че Европа изостава при създаването на милион и половина работни места в краткосрочен план и това може да бъде улеснено ако няма толкова много бюрокрация и регулиране. Вие споменахте националната политика, но може би си спомняте какво каза председателя Барозо в своето изказване състоянието на Съюза за борбата с бюрокрацията. Какво ще направи съветът, бюрокрацията да бъде сведена до минимум и да бъдат създавани работни места. Сеньор министро, Господин министр, да, искам да ви насоча към програмата на председателството. Ние сме се концентрирали върху структурни мерки в унисон с стратегията 2020. Но естествено, вие имате право. В Белгийската програма има редица мерки, които, които целят поощряването на микропредприятията и се опитват да намалят бюрократичната, бюрократичната тежест за малките и средни предприятия. Особено когато става дума за помощ за малките и средни предприятия. В Белгия под нашето председателство отговорният министр в тази област ще вземе участие на неформална среща, където ще се поставят акцентите именно върху бюрократичните тежести и върху управлението на, на предприятията. Е, това се разглежда от нас като причина, поради която малките и средни предприятия не функционират достатъчно добре. Разбираме, че Алан Кейли е отеглил своя въпрос. Това е въпрос 15. А госпожа Андре Кенън е тук и господин 17 от Ричард Хавърд за хоризонталната директива против дискриминацията. А, този въпрос, последен въпрос, този 17 въпрос ще бъде представен от колега. Господин Шестел, имате думата. le меморандум d'entente auquel se réfère euh, Меморандума за разбирателство, за който става дума във въпроса. Voilà, monsieur le président, ça ira, mieux, ça ira mieux avec celle-ci. Господин министр, става дума за въпрос номер Да. По време на Испанското председателство съветът е, продължи да разглежда предложението за директива и на 17 е, юни тази година беше прият е, доклада на председателството за постигнатото състояние. Необходимо е да се продължи подробното проучване на предложението, особено приложното му поле, разпоредбите свързани с хората с увреждания и сроковете. Членовете на съвета подчертаха и необходимостта да се гарантира правната сигурност на програмата и да се зачита принципа на субсидиарност. Предложението може да се приеме съгласно член 19 от договора за функционирането на Европейския съюз, но разбира се, това изисква единодушие сред членовете на съвета. Директивата се търси а, решение на някои от проблемите на хората с увреждания. Целта на актът не е да се транспонира конвенцията а, в правния и смисъл, защото а, конвенцията има по-широк обхват и той излиза извън пределите на Европейския съюз съветът се стреми да постигне последователност, що се отнася до економическата цена на равенството. Дискусиите се съсредоточиха върху непропорционалните разходи като прекомерна тежест. Трябва да се потърси едно балансирано решение между разходи и необходимост от гарантиране на достъп. Съветът, разбира се, не може да гадае какви ще бъдат резултатите от преговорите или колко дълго ще продължат. Благодаря, госпожа Гьонц. Заповядайте, имате допълнителен въпрос. Próbáltam Zsasztelő válasza alapján megérteni jobban, hogy milyen érvek. Благодаря, господин председател. Аз се опитах да разбера какви аргументи имате за и против в съвета от 2008 година. От тогава въпроса се дискутира, а следващата година ще се приеме директивата. А, има разходи, но има и отговорност по отношение на конвенцията на ООН. Искам да ви попитам, каква възможност виждате? Виждате ли изобщо възможност след анализ на условията да се постигне все пак някакъв успех. Кризата беше някакво вид предупреждение. Предупреждение за това, че равенството е много важно и борбата против дискриминацията е много важна. Благодаря, госпожа Гьонц. Господин Шастел, давам ви думата за отговор. Господин председателю, проявявам разбиране към казаното и естествената нетърпеливост, която може да се прояви към ние твърде дълго проточили се разговори, но е много мащабно предложението. Приложното поле е много широко и директивата не може да бъде приета без подкрепата на парламента самия съвет е, посвещава много усилия на този въпрос. Работната група по социалните въпроси двукратно по време на Белгийското председателство обсъди предложението. Предвидени са и по-нататъчни заседания. Не се съмнявам, че ако по време на Белгийското председателство не бъде приключен този въпрос, по време на Унгарското председателство ще бъдат положени всички усилия да се приключи това досие. Благодаря. 18, 19 и 20 са въпроси, които отпадат, защото отсъстват вносителите им, с което приключваме заседанието. И да завършим в една положителна нотка на това пленарно заседание. Постигнахме паритет между мъжете и жените. точно 50 на 50. Защото сме тук само а, госпожа Гьонц и аз. Един мъж, една жена. Така или иначе, благодаря на всички, благодаря за усилията, благодаря за търпението и разбирането. Никак не е лесно а, толкова ефикасно и експедитивно да се отговаря на въпроси. И така приключваме заседанието. Следващото ще бъде утре, 23 септември, от 10 до 12. Разполагате с дневния ред е, на страницата на Европейския парламент в интернет. Закривам заседанието.